държави, както и на ниво Европейски съюз. Трябва да се стимулира заедостта, развитието, да има стратегии на европейско ниво. Госпожо, можете ли да говорите по-бавно, казва председателя, преводачите не могат да следват. Извинете ме, казва оратора. Да, трябва да подобрим економическото управление и прозрачността на това економическо управление. Трябва да имаме по-добри статистики с един механизъм, постоянен механизъм за управление на кризите. И също така това е нужно за европейските граждани. Не бива да изолираме страните, които в момента са в криза. И да, трябва да приложим економическа солидарност на всички нива. Благодаря. Благодаря, казва председателя.